Uh, uh, um, Добро утро на всички. Моля да заемете местата си, за да започнем второто заседание на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. Искам да приветствам като наши посетители делегация от органа по конкуренцията на Турция. Тук е, те са на интензивен курс в Европейския колеж, е, за да се запознаят е, с европейската тематика в дълбочина и в частност с въпросите свързани с конкуренцията. Господин Бозой ще представи след малко своето становище по прилагането на общностното право. Също ще бъдат представени резултатите от две изследвания на ефекта от рекламата върху поведението на потребителите. Преди да дам думата на господин Бозой, искам да ви съобщя, че проведохме заседание на координаторите, за да обсъдим някои стратегически въпроси, които ще бъдат изпратени на всички членове на комисията. Следващото заседание на комисията, освен това, което е днес и утре, ще бъде на 2 септември от 10 часа сутринта, когато ще изслушаме госпожа Рури за бюджета, както и становището на господин Де Кампус. Освен това, ще се проведе и отделно заседание на координаторите в, при закрити врата. Сега преминаваме към становището на нашата комисия по доклада за прилагане на общностното право Наш докладчик е господин Бозой, който ще представи становището. След това ще изслушаме останалите групи, докладчиците в сянка, които присъстват днес. Ще започнем с докладчика, господин Бозой. Мисля, че госпожа Рапти е тук, госпожа Руле е тук. Не виждам други докладчици в сянка. Може би ЕНП също ще излъчи някой от а, своите представители, който да изразе становище. 26-ти годишен доклад по наблюдение на прилагането на общностното законодателство е много важно, защото по този начин не се допуска създаването на, на проблеми. Така се създават и възможности гражданите в пълна степен да се възползват от вътрешния пазар. Ние сме обсъждали даването на тласък на вътрешния пазар, доклада на Монти също предвижда и по-добро прилагане на правото за вътрешния пазар. Някои от предложенията, които съм включил в проекто становището, са вдъхновени от доклада на господин Монти. Аз разполагах с малко пространство за проекто становището, много идеи ще бъдат изразени като и изменения. Аз ще приветствам всички изменения от колеги, от докладчиците в Сянка или от други колеги от комисията ИМКО. Искам да очертая какъв напредък е постигнат до сега действително има значително намаляване на броя на процедурите за неизпълнение. Държавите членки обаче сега имат а, да транспонират по-малко директиви, отколкото през 2007. Въпреки постигнатия напредък, все още има проблеми в а, услугите. Ние сме обсъждали много прилагането на директивата за услугите, взаимното признаване на професионалните квалификации. Имаме специализирана група по този въпрос. Обществените поръчки е друг пример. Има законодателство, прието от европейските институции, което обаче не е изцяло транспонирано и прилагано в държавите членки. Това, което искам да подчертая е по нуждата от по-положително поведение от страна на държавите е, членки. Следва да имаме предвид, е, че когато не се транспонират директиви в е, уречените срокове, ние лишаваме гражданите от техните права. Искам да изясня още нещо. Аз не искам да обвинявам само държавите членки, тъй като те не са единствените виновни. Ние всички трябва да поемем ангажимент да подобрим положението. Европейските институции трябва да а, законодателстват по-добре, за да не се допуснат а, нарушения при а, транспонирането. Трябва да имаме и засилено сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти, като се възползваме в пълна степен от разпоредбите в Лисабонския договор форума за единия пазар, който ще се организира тази есен се надявам да се превърне в регулярно събитие, организирано от нашата комисия съвместно с Европейската комисия и съвета. Целта е да се подобри състоянието на нещата, да се обсъдят някои от тези проблеми с представители на националните парламенти. На последно място, но не и по значение, искам да подчертая важността на службите за подкрепа на вътрешния пазар да насърчим развитието на Солвид, Европортал, както и други проекти в услуга на гражданите. Абсолютно е важно европейските граждани да са наясно с правата, които могат да ползват в единия пазар и да отстояват тези права. Това бяха някои от идеите, които иска да ви представя днес. Аз с нетърпение очаквам да чуя вашите идеи по тези важни въпроси. Становището трябва да бъде гласувано на 13 септември по програма, затова аз предлагам на всички докладчици в Сянка да проведем заседание днес след обед, за да обсъдим помежду ни всички подробности. Бих искал да благодаря на секретарията Имко, на господин Русето, за неговата работа. Очаквам с интерес да чуя сега мнението на докладчиците в сянка. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Бозой. Господин Росковски, като докладчик в сянка за 3 минути. Но първо Госпожа Рапти, господин Ческовски, по-късно, след това господа Жарули, господин Майер. Има ли други желаящи, които да се включат в дискусията? Първо, госпожа Рапти. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ε, θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο... Уважаеми господин председател, Дами и господа, искам да благодаря на господин Бозой за работата, която е свършил по този въпрос. Аз следя това, което а, той върши и по предходни доклади. И много е полезно, че представя винаги пълен набор документи. Това, с което сега ни запозна, ще даде много добра основа за разисквания. Има редица моменти обаче, които бих искала да посоча. Механизми, за контролиране на прилагането и изпълнението на европейското законодателство. Е, това действително е нещо важно, като например е, механизма за взаимната е, оценка. Е, това е един механизъм, който следва първо да бъде изпитан и след това ще видим доколко имаме нужда да продължим да прилагаме тези механизми. Що се отнася до това дали трябва да се упражнява оценка на съществуващите вече механизми, е друг въпрос. Такава една оценка ще бъде от полза в крайна сметка за гражданите. Крайната цел, която не бива да забравяме, е, че се опитваме да подобрим ефективността. Не се опитваме да генерираме просто повече бюрокрация. по отношение на механизмите, които вече дават положителни резултати и UPilot, например. Следва да разгледаме тези механизми и да видим обаче дали те са еднакво приложими във всички държавни, държави членки. Синергиите между националните и местните администрации също са нещо много важно. Както и това, да се създаде някакъв вид граждански потребителски механизъм за а, подаване на колективни искове, А, така че да осигурим една демократична мярка, която да се стреми към сближаване в общността и да се покаже, че Европейския съюз действително е на страната на гражданите, защото ние призоваваме за санкции – за всички онези, които препятстват гладкото функциониране на единния а, пазар. А, е, бих искала да призова комисията да не се колебае да прилага а, процедурата по нарушение, където това е необходимо. И аз е, това го казвам като гъркиня. А Гърция е една страна, която не е отбелязала особен напредък в тази област на прилагането на европейското законодателство. Така че това е един въпрос, който е особено важен и за мен. И искам да подчертая, че не бива да се колебаем да налагаме санкции и глоби тогава, когато има на лице нарушения. Европейският парламент е, може и трябва да оказва по-силен натиск върху комисията, така щото тя да следи по-нататъчното изпълнение на законодателството след налагане на наказанията и да се налагат самите наказания, което това е необходимо, естествено. Няма да говоря за измененията сега, но има много интересни изменения, действително. И имам какво да кажа, но мисля, че би било по-добре да се е, занимаем с тях в 5 часа, както е по програма, както казахте, за да можем да се подготвим в крайна сметка за заседанието през септември. Не, извинете, на срещата на 5 септември, а не в 5 часа. Благодаря ви за вниманието. Председателя, благодаря ви, госпожо Рапти. Следващия докладчик Сянка, заповядайте. Искам първо да се извиня, че закъснях, но бях в Конституционната комисия, където съм заместник координатор от НП. Имахме среща с Белгийското председателство. Нямаше как да дойде по-рано. Първо ви поздравявам за чудесно свършената работа и можем да хвалим много проекто становището, защото то беше много сбито засегна основните моменти на наблюдението на изпълнението на общностното законодателство от гледна точка на нашата комисия. Много уместен беше докладът. Той се съсредоточава върху е, междуинституционния диалог, механизмите за изпълнение. Единственото, което виждам като недостатък в някои от измененията, е, че някои са твърде подробни. Е, например, обществените поръчки. Опитвате се две думи да обобщите е, позицията на нашата комисия, което, която обаче позиция не, не е еднозначна, не е единодушна за обществените поръчки. В е, проекта ви за доклад има изменения, предложения за изменения, които са чудесни. Те са свързани с оценката на доклада по достоинства, но не съм сигурен, че ние следва да навлизаме в такава дълбочина по съществото на докладата. Това е което искам да кажа. Готов съм да давам и допълнителни коментари, но в общи линии повечето от измененията, които предлагате, се движат в правилна посока и мисля, че ще успеем да постигнем а, консенсус в а, нашата комисия. Така че в крайна сметка да постигнем едно а, по-добро прилагане на европейско законодателство. Госпожа Рюлер. Искам да благодаря на докладчика. Наистина става дума за един много добър доклад и подчертавам това, което пише той е, в точка трета. Въпросът свързан с е, таблицата за съответствие. Там имаме проблеми, най-вече с измервателните уреди. Съветът е, не искаше да обърне внимание на тази таблица и затова смятам, че точка трета е много важна. По точка пета имам забележка. Идеята за тази взаимна проверка е добра, обаче на практика ние получаваме вече първи сведения, че това води до бюрократични проблеми. Естествено, трябва да се прокарат точно границите. Въпросът е на всяко място в Европа там, където става дума за създаване на уредба в гробищата или на уличното осветление, това ще трябва да се съобщава на комисията. И тук трябва да се прекарат точни граници, защото иначе ние ще потънем в бюрокрация, както по отношение на уведомлението на комисията, така и на е, предаването на данните на други административни органи. Тук трябва да се посочи, че при такива идеи трябва да се спазва много добра е, мярка на баланс защото в противен случай ще се постигне обратен ефект. Аз смятам също и точка 8 за много важна. Тук ролята, която ние играем като комисия във връзка с транспониране на законодателството е наистина много важна. Не смятам, че всички комисии правят това. Правили сме това при обществените поръчки, е, правили сме при е, професионалните квалификации такива неща, при директивата за услугите и смятам, че това е важно, защото с тези доклади ние е, даваме инициатива да се прегледа законодателството, ако има проблеми с прилагането му. Това е, което исках да подчертая. И последното, което искам да кажа е, че в тази връзка бих е, поставила изискане към комисията преди да се открият някои процедури по гледане на жалби, дали не са по-добри някои помощни инструменти, например наръчници за административните органи, за да може да се е, предотврати е, една излишна процедура по подаване и гледане на жалби. Благодаря. Господин Майер. Благодаря, господин председател. Аз смятам, че докладчикът по един много добър начин е съчетал тук много добри идеи. Аз е, искам да подчертая, че прилагането на европейското законодателство под формата на задължение за информация на държавите членки към техните граждани е, е много важно. Това е наистина много е, важен аспект и в регламента ние предвиждаме специална процедура, която обаче за съжаление никой не я познава. Нито съдилищата познават тази процедура, нито пък е, формулярите е, са известни на съдилищата. Е, адвокатите също не познават това законодателство, въпреки че се предвиждат все пак някои срокове за реализация на права на пътниците. Например, при вулканичния облак отпаднаха много полети, пътниците останаха на междинни летища и е много сложно в този случай да се проследи как става реализацията на правата. Например, един е, германец е, искаше е, около 2000 евро е, да му бъдат изплатени от е, холандска авиокомпания, обаче, е, тъй като не се познава холандското право, е, с е, този случай се зае холандски адвокат и поради такива случаи ние сме разработили един европейска процедура, така че това лице можеше да подаде иск пред районния съд в Германия, ако тази авиокомпания имаше представителство в Германия и във всички случаи щеше да му бъде решен случая. Значи, е, в случая трябва да се създаде е, процесуално право, което трябва да се следва, но е, няма достатъчно информация за това сред широките кръгове на обществеността. И тук комисията трябва да упражни натиск върху държавите членки да бъдат по по-добър начин представени публично правата на потребителите и процедурите по тяхната реализация. За това затова аз смятам, че бих трябвало да подкрепим докладчика в тези аспекти. Благодаря много. Няколко коментара от а, моя страна, тъй като докладчика в сянка от нашата група не е тук. Това, което е важно за тази комисия в частност, е, че за първ път изготвяме становище по този а, годишен доклад. Някои аспекти на директивата за услугите са конкретно посочени. Мисля, че нашия докладчик е, е прав, че дава някои подробности. Този доклад е, съдържа много информация, свързана е, с case studies. използването е, на индекса за вътрешния пазар като средство за извършване на мониторинг. Сега, е, дефицита на транспониране е доста малък. Затова много по-важно е това, което каза Майер. Какво е практическото значение по места на законодателството, защото може да се каже, че държавите членки са транспонирани дадено законодателство, но ако никой не е запознат с това законодателство, ако то не се прилага, значи не е постигнато кой знае какво. Това официализирано докладване по е, изпълнението именно е в основата на предложението, което разглеждаме тук. Партньорските проверки също са много важни. Ефекта от транспонирането е нещо, с което трябва да се справят държавите членки. Практическият ни опит с точките за контакт, с предоставяне на информация на гражданите, с създаването на органи за прилагане. Това са все области, в които трябва да насърчим повече партньорски проверки от държавите членки. Нещо, което може би ще предложим също като допълнение към доклада е повече парламентаристи от националните парламенти да бъдат ангажирани в транспонирането, защото това е силен политически елемент. Когато проведохме междупарламентарна среща по директивата за услугите, нямаше толкова силна подкрепа от парламентите на всички държави членки. Всъщност някои от парламентаристите ни казаха, че не са били особено пряко ангажирани в парламентарните разисквания по директивата за услугите. Така че може да се предвиди мярка в това отношение, която да възстанови баланса. Не зная дали има представител на Европейската комисия. Да, комисията е представена, но не е конкретно с човек, който се занимава с тези въпроси. Затова давам думата на докладчика по становище Кристиан Бусой, след което ще съобщим и графика. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за това, което те казаха по проекто предложението по това проекто становище. Разбира се, много неща могат да бъдат подобрени. Ние сме ограничени от максималния информация, която можем да включим. Могат да бъдат представени изменения, някои вече са изпратени до докладчиците в сянка. Аз очаквам други такива изменения да бъдат представени. Госпожа Рапти, не трябва непременно да настояваме за наказания, санкции срещу онези, които не прилагат правилно правилата, свързани в частно с вътрешния пазар. Господин Черковски, аз читам, че трябва да намерим решения по някои от въпросите по по-неутрален начин. Аз не съм подготвил становища по много теми, но когато съм го правил, винаги съм получавал пълна подкрепа на комисията, защото съм търсил приемлив за всички компромис. Моето лично мнение е, че трябва да имаме повече регламенти, а не директиви. Зная, че това становище не се споделя от всички мои колеги, именно поради това не съм го включил в проекто становището, нито в измененията, защото бих искал да получа подкрепата на всички политически групи. Съгласен съм напълно сказаното от госпожа Рули, че много от проблемите проистичат от начина по който гласуваме първоначално по директивите. Ето защо трябва да положим значителни усилия, за да не се допусне тълкование на законите, а когато се стигне до националните парламенти, това става доста лесно. Също може да се каже и за таблиците за съответствие. Друг въпрос. Да, трябва да се позовем на практическия ефект от транспонираните актове. Господин Майер каза, че предоставянето на информация е особено важно за законодателството, което искаме да се прилага защото европейските граждани иначе няма да могат да се възползват от тези, това законодателство, защото не подозират за неговото съществуване. Както знаете, гласуването ще бъде на 13 септември в 4 часа след обед, след което ще разгледаме измененията в комисията. Председателят, благодаря. Благодаря ви, господин Бозой. Мисля, че това е доста съществена работа и ще разчитаме на вас да отстоявате нашите изменения в комисията по правните въпроси. Господин Майер също е член на тази комисия и той сигурно ще ви окаже подкрепа. Сега нека да преминем към последната точка от дневния ред за тази сутрин – във връзка с доклада на господин Жова, който приветствам с добре дошъл тук като докладчик по доклад по собствена инициатива за въздействието на рекламите върху поведението на потребителите. А, сега за нашите гости от Колежа на Европа искам да кажа, че докладите по собствена инициатива са политическа посредство, с което искаме да заострим вниманието по въпроси, които считаме за важни. Това е средство, което Европейския парламент може да прилага повече. И нашата комисия, както ще видите от днешната дискусия, ние използваме тази възможност много добре. Господин Жова ще дооформи доклада си до есента, когато предстои да се гласува по него. Днес ще бъдат представени резултатите от две проучвания, които вече са раздадени на депутатите. Те са публикувани. за рекламата по интернет и за подвеждащата реклама. Ние сме комисия, която отговаря за директивата за нелоялните търговски практики. Затова за нас това е важно изследване. Господин Жова, бихте искали да представите резултатите от тези изследвания? Обръщам се към експертите, които са тук отляво. Професор Сузан Аугенхофер от Хумбулския университет в Берлин – водещ автор на това изследване, както и професор Ян Кабо, професор е, по е, право свързано с информатиката от Амстердам и доктор Алевелт, който е управляващ директор и основател на Civic Consulting. Знае, че вие имате значителен опит в изследвания за Генерална дирекция Санко, както и за Европейския парламент. И така сърдечно добре дошли и на тримата. И бих искал да приканя професор Сузане Абехофер да представи резултатите от проучването. Добър ден, благодаря ви, че ме поканихте да запозная с някои от основните констатации на проучванията. Първият доклад е свързан с нивото на изпълнение на директивата за нелоялните търговски практики, а вторият доклад е свързан с подвеждащата реклама в интернет. Докладите са резултат от документални изследвания, както и анкети, които са били разпратени до заинтересовани страни в 6 държави членки. Структурата на моето изложение е следната. Ще започнем от основната, отправната ни точка, след това ще разгледаме нивото на изпълнение, проблеми на прилагането и изпълнението на законодателството, както и ролята на рекламата, на саморегулаторните органи в рекламата. Всеки от аспектите ще се разгледа по-отделно и накрая ще се съсредоточим върху подвеждащата реклама в интернет. Директивата бе прията през май 2005 година. директивата за нелоялните търговски практики, бе прията през май 2005 година и трябваше да се изпълни в националното законодателство, се транспонира до 12 юни 2007 година. Някои държави членки това число Финландия, Германия и Обединеното кралство, не успяха да изпълнят директивата в срок. Към днешна дата обаче всичките държави членки са транспонирали в националното си законодателство директивата. Целта е да се осигури а, пълна хармонизация на законодателството, свързано с нелоялните търговски практики, които засягат економическите интереси на потребителите, в това число подвеждаща реклама. В тази дефиниция има две важни ограничения, които се въвеждат от директивата. Приложното поле се съсредоточава върху практиките, които засягат економическите интереси на потребителите, т.е. не е свързана с правни изисквания за търговски а, практики, като например етично поведение и отношения между отделни търговски субекти. Директивата изисква пълна хармонизация. С други думи, държавите членки е са задължени от правилата, които са залегнали в директивата, нямат право да въвеждат както по-снисходителни, така и по-строги правила. Както обаче вече споменах, директивата има ограничено приложено поле. Освен освен ограниченията, които споменах, директивата не бива да е в ощърп на всички, които, чието права на потребителите са били засегнати, в това число права на интелектуална собственост. Директивата съдържа една голяма обща клауза, две малки общи клаузи и приложение едно, така наречения черен списък – Описани са търговски практики, които се считат за нелоялни и несправедливи при всички положения. Малките клаузи пък е, определят е, подвеждащите и агресивните търговски практики. Общите клаузи се прилагат тогава, когато Голямата обща клауза се прилага тогава, когато не са приложими списъкът в първо приложение и двете малки общи клаузи. Ето това бяха двата въпроса, на които държавите членки трябваше да отговарят в какви области прилагат директивите и как. Някои от държавите членки е, са въвели а, директивата в съществуващи законодателни актове, например закони е, срещу нелоялната е, е, конкуренция или кодекса на потребителя. Други пък въвеждат директивата с нов законодателен акт, който повтаря текста на директивата. Както вече казах, директивата се прилага само а, спрямо търговски практики между търговец и потребител. Повечето държави членки са избрали с този е, тесен обхват да приложат директивата. Във Франция, например, е, директивата бе въведена в е, кодекса на потребителя, само че разпоредбите за подвеждащата реклама се прилагат и за е, търговски практики между отделни търговци. Така че има различия в а, е, приложното поле, но нека сега да разгледаме някои подвеждащи практики на реклама в интернет. Те се уреждат в втори член на директивата и това са всяко действие или бездействие, търговска комуникация, в това число реклама и маркетинг, което води до лъжливо представяне на, проду... на продукт пред потребителите. Следователно, това е, е подвеждащо действие или бездействие, членове 6 и 7 съответно, или могат да се третират като нелоялни по общата клауза на директивата. Освен това има 23 търговски практики в списъка в приложение 1, които се считат за нелоялни и непозволени при всички обстоятелства. В това число има лъжа реклама, подвеждаща реклама в интернет, както и други форми на подвеждаща реклама. Обаче, интернет дава възможност и за а, нови маркетингови техники – тъй като, поради което са необходими допълнителни проучвания, за да се преценят всичките правни последици. Не може да се стигне до крайно и окончателно а, заключение относно това дали директивата а, за нелоялните търговски практики е, ще може да бъде приложима дълго време и ефективна а, дълго време, но изглежда, че все пак ще остане ефективна. Някои дейности е, в интернет, е, подвеждащата реклама, е, трябва да отговарят на същите изисквания, както и рекламата в, чрез другите средства за информация. Например, е, конкретни условия, които не се е, включват в условията на дадени промоции. Това е нещо, което се случва както в интернет, така и във вестниците, така и по телевизията и изискванията там са еднакви. Сега ще засегне три категории подвеждащи практики, които се срещат в интернет. Според е, компетентните органи, е, с които разговаряхме, няма някакви явни тенденции е, за подвеждаща реклама. Те обаче посочиха, че има нарастване в така наречената скрита реклама по интернет, която не разкрива на потребителя търговския характер на съответния материал. Това често пъти са отзиви, написани от служители на фирми, привидно потребители, но всъщност това е реклама. Агенциите също отчетоха, че все още не е достигнато до решение по този въпрос, тъй като такъв вид реклама много трудно се разкрива. Дори и когато отзив за един продукт изглежда подозрителен, е трудно да се докаже, че рецензентът е получил възнаграждение от страна на производителя или търговеца. Един случай, който бе споменат от холандската агенция, е следният. Чрез социални мрежи се установява контакт с младежи, и е, те оставят с впечатлението, че са избрани благодарение на техните снимки и чрез, тази, чрез този контакт е, се е, изисква плащане за участие в по кампания по-нататък. Следващата форма на подвеждаща реклама са подвеждащите етикети. Има различни подгрупи. В първата подгрупа се използват етикети за качество за качество тогава, когато не е позволено те да бъдат ползвани. Например, хотел, който твърди, че е 5-звезден хотел, само че в действителност звездите му са само 4. Втората подгрупа включва случаи, в които търговецът използва резултати, статистически резултати, които не са грешни или подправени, но са устарели, което води до подвеждащи впечатления. Третата подгрупа са случаи, в които търговците използват етикети, които създават впечатление, че отговарят на някакви качествени изисквания, и, и поради което имат право да използват този етикет за качество, само че етикетът не изисква изпълнението на конкретни изисквания за качества, а само на правни изисквания. Един такъв пример би бил един етикет, който пише, че Хикс е произведено при определени условия за качество, само че няма изискване за такова качество и няма такъв стандарт, който да бъде обозначаван повечето случаи изглежда подвеждащата реклама в интернет са свързани е обаче с подвеждаща информация за цените. Това най-вече са три групи подвеждаща информация за цени в интернет. Първата група са случаи, в които цената, която се обявява, е подвеждаща, тъй като не включва общата сума, която е дължима от потребителя при закупуване. Потребителя установява по-нататък, че има някои допълнителни такси и е, това става чак накрая, когато вече трябва да плати. Подобни практики се е, докладват най-вече във връзка с е, а, цени за билети или цени за интернет услуги, като например реклама. Втората група случаи е свързана с е, предложения, които се е, рекламират като безплатни. Има много случаи, в които това обаче е, не е вярна информация. Някои услуги, като например сваляне на музика, изпрасяне на СМС-и, се рекламират като безплатни услуги, само че потребителят трябва да попълни лична информация – за да получи е, съответната услуга. След като се регистрира и след като е, потвърди, че е получил услугата, потребителят установява, че е, това е продължителна услуга, за която са дължими плащания. В повечето случаи информацията за включването на този договор се дава чак след като потребителя си е дал личните данни. Нещо повече, информацията а, се представя с дребен шрифт. Нали? А, и в крайна сметка потребител научава за договора, по който е задължен, че след като си получи фактурата. Ако не плати, с него се свършва адвокат. Търговци, които използват такава реклама, са доста агресивни при събирането на вземанията си. Последната група е, подвеждаща информация е свързана с сравнение на цени. Сравненията на цените също съдържат невярна информация. Например, е, рекламира се полет, който никога всъщност не се предлага на цената, на която се твърди, че се предлага. също ценообразуването на сравняваните цени може да е съвсем различно и да не са съпоставими цените. Цените, които се сравняват, трябва да се основават на, на доказателства и трябва да се основават на еднакви условия и на еднакви фактори. Също така при такива реклами трябва да ясно да е оказан срока на валидност на цените. Е, трябва да се включва подробна информация и за условията, при които тия цени са приложими. Нека сега разгледаме проблемите и предизвикателствата, свързани с прилагането и изпълнението на директивата за нелоялните търговски практики единодушни бяха интервюираните, че съществува правна несигурност по отношение на прилагането на директивата. Несигурността е, е най-явна. Следващия слайд, ако обичате. Е, във връзка с неясните понятия и термини, които се използват е, черния списък не се оказва особено ефективен, тъй като той също съдържа определения, които подлежат на тълкуване. Необходимо е да се подобри изискването, свързано с агресивните практики. А що се отнася до подвеждащата реклама, по-специално седми член на директивата също води до несигурност. Приложението на директивата също който се влияе от други фактори, които не са изрично заложени в нея. А, кои практики са а, агресивни, а, зависи от а, общи етични норми, които могат да бъдат различни в а, отделните държави членки. Нещо повече, е, национални конкретни законодателни актове, национални критерии могат по различен начин да се прилагат спрямо потребителите в различни страни. Какво следва да се направи? Следва комисията да излезне с насоки за прилагането на директивата, които да са разписани както за потребителите, така и за търговците на базата на тия насоки, държавите членки трябва да напишат свои насоки за собствените си потребители и а, потребители по такъв начин да са по-однообразно прилагане на а, директивата. Необходимо е да се правят бази данни за а, решение на компетентните органи и съдебните органи в държавите членки връзка с директивата, така че отново да се засили еднообразното прилагане. Такава база данни трябва да се създаде, ще се създаде е, от Европейската комисия и ще е на разположение от октомври 2010 година. Нещо повече, насоките за тълкуване на директивата е, трябва също да са вариант, който комисията да обмисли. В противен случай няма как да имаме еднакво четене на директивата. Класът, е, към който спада тази е, директива, а именно пълна хармонизация, изисква държавите членки да ползват единен стандарт при е, прилагането. Така че процесът на въвеждане включва не само въвеждането на самата директива, но също и промяната на национални законодателни актове, тогава, когато те противоречат на директивата. Необходимо е да се оцени доколко държавите членки са успели да изпълнят това изискване в момента в Съда на Европейските общности има три дела за преюдициални заключения във връзка с нарушения от държави членки. Две решения са произнесени, едно все още не. и по тях е, решението на съда е, че действително има нарушение, нарушение от страна на държавите членки, тъй като директивата изисква пълно хармонизиране. Всички практики извън първи, първо приложение се считат за нелоялни, само тогава, когато а, те спадат към някои от общите клаузи. Това е ръководният принцип, който следва съда на европейските общности. Делото, което все още не е доведено до край, а, засяга един друг проблем, който може да проистече от прилагането на директивата в някои държави членки – разпоредбата, която забранява за допълнителните бонуси в реклами в интернет засяга и отношения между търговски субекти. Това е австрийски казус, като австрийските органи твърдят, че те целят с тази национална клауза да защитят не само потребителите, но също и малките предприятия. Само, че защитата на потребителите от нелоялни търговски практики би могла да защитава и търговците, естествено. И държавите членки обаче нямат право да въвеждат по-строги правила, поради което може да се очаква, че съдът ще се произнесе, че е, европейския законодателен акт е в разрез с директивата, само че австрийския законодател ще може е, да уреди отношенията между търговските си субекти в друг е, законодателен орган и това да стане на по по-строг начин, отколкото отношенията между търговец и а, потребител. Всичко това показва, че държавите членки изпитват трудности а, в пълната хармонизация на законодателството при директиви, които са свързани единствено а, с отношенията между търговец и потребител. Както виждате, в член 3, втора алинея, пише без ущърп на облигационното право това означава по всяко време преди, по време и след сделката. Поради това обаче се твърди, че директивата ще се отрази на националното облигационно право, особено що се отнася до, до договорните отношения. Залага се залагат се изисквания за дължително информиране предварително. неизпълнение на задълженията за предоставяне на, на информацията предварително би трябвало да подлежи на съдебни корекции по съдебен път. Що се отнася до изпълнението, член 11, оставя доста свобода на отделните държави членки. Системите за прилагане в това число принудително варират доста от гражданско право до административно право до системи, които съдържат и двата елемента. Тези държави членки, които разчитат на гражданско-правните санкции, а, Естествено, уреждат нещата по различен начин. А, по 11 член на директивата, отделните потребители имат право на съдебна а, защита, естествено, но не са длъжни да се ползват с него. Например, по 74-ти раздел на ирландския закон, който изпълнява а, а, директивата, отделните потребители имат право на съдебна защита. В Польша също така. Законодателният акт, който изпълнява директивата, пак дава права на потребителя да се изправи пред съда. Това обаче води до различия в националните системи, което може да доведе до трудности при трансгранични а, сделки. във връзка с а, правната защита. По отношение на различните системи за изпълнение, а, различна е правната основа за сътрудничеството между отделните отговорни агенции. Някои от заинтересованите страни са изправени пред особени трудности а, при а, трансграничните сделки поради а, езикови проблеми и поради различно тълкуване в отделните е, държави. По-специални проблеми, свързани с е, подвеждащата реклама, са търговци, които предлагат е, обявено безплатни услуги, които обаче не са безплат, безплатни. Много такива е, случаи са докладвани от е, Немската федерация на потребители. Това е една организация, която може да а, издаде предписание, но това не е, не, това не е достатъчно. Предписанието може да доведе до закриване на интернет сайт, но не на всяка цена осигурява правна защита на жертвите на такава практика. Съответният търговец може след затварянето на сайта лесно да отвори нов такъв сайт. Тази практика не може да се счита за особено успешна. За да се преборим с такива подлеждащи е, случаи на реклама, може би наказателното право би било по-ефективно. И накрая. Десети член на директивата урежда взаимоотношението между саморегулацията и а, принудителното изпълнение на решение. Според 10 е, член, точка 1, държавите членки имат право да позволят саморегулация на търговските практики. Директивата е свързана с етични кодекси, които могат да бъдат въведени в нейно изпълнение. Според 10 член на линия 2, обаче, държавата членка е отговорна да гарантира изпълнението на директивата. Саморегулаторните е, системи не могат да заместят системите за национално изпълнение. Има национални регулатори на рекламата във всички държави членки на Европейския съюз, както и обща организация европейска на регулаторните органи в рекламата. Само, че значението на националните регулаторните органи и тяхната роля се различават в отделните държави членки. По отношение на подвеждащата реклама в в интернет, трябва да се посочи, че не всички кодекси за рекламата включват широко понятие за нелоялни практики. В някои е, държави членки кодексът, който се публикува от регулаторния орган, включва единствено първични правила, свързани с точността на данните. Такъв е, например, случая с австрийския регулаторен орган, който не се занимава с подвеждащата реклама. Въпреки, че в техния кодекс е, пише, че рекламата трябва да, информацията в рекламата трябва да бъде вярна. Обединеното кралство и в Ирландия, от друга страна, кодексите имат по-широк обхват и об... включват и подвеждащата реклама. Там обаче има други ограничения, които а, не бива да се пренебрегват. В Великобритания, например, кодексът не включва а, реклама между отделни търговци, например. А, саморегулирането се свята от много страни, че може да изиграе важна роля и доста инициативи вече са предприяти от регулаторните органи. През 2008 година Европейския алианс за стандарти в рекламата публикува а, наръчник за най-добри практики в електронен формат, където се дават насоки на националните регулаторни органи, както и препоръки за представителите на различните отрасли. там се описва кои е, сегменти, на кои отрасли е, от пазара е, са, спадат в обхвата на саморегулирането. Националните компетентни органи разбира се, избират различен подход. Саморегулаторните системи могат да са в помощ на националните компетентни органи и да пестят както време, така и разходи. Такава една система изисква наличието на ясно разписани кодекси, които да залагат и стандарти за лоялни търговски практики, поне минимални стандарти, по такъв начин потребителите ще могат лесно да определят наличието на подвеждаща реклама и да сезират регулаторния орган. Много е важно потребителя да може безплатно да подава оплаквания и а, да им право на анонимни оплаквания. Тогава може да започне процеса, на, процеса подет от регулаторния орган. Много е важно на този етап регулаторния орган да работи независимо от е, каквито и да било влияние и да, да разполага с ефективни санкции. Ако а, е, системата санкции не води до а, е, сътрудничество от страна, от страна на продакта, търговеца, а, тогава регулаторният орган следва да прехвърли случая на компетентния орган. Регулаторните органи могат да бъдат и доста ефективни и при е, транс, е, трансгранични случаи. В някои държави членки вече съществува такава система, макар и е, не винаги да покрива всички търговски практики, които са включени в директивата, най-вече всички видове подвеждаща реклама. За да се осигури съответствие с 10-ти член на директивата, също е важно жалбите да се подават директно и да са достъпни за компетентните органи. Такава система трябва да покрива и лъжа рекламите, търговците, които рекламират безплатни услуги. И естествено, това са най-сериозните нарушители и те няма как да очакваме да а, оказват сътрудничество на а, регулаторния орган. И такива случаи, може би направо, направо трябва да стига до а, компетентния орган. Трябва обаче да има уеднаквен подход за различни видове нелоялно практики и е възможно те да бъдат приложими тези практики и за отношения между отделни търговци. избягването на а, подвеждащата реклама по такъв начин а, може да бъде укрепена и способствано чрез по-ясно разписани а, кодекси. Председателя, благодаря ви за изчерпателното изложение. в доклада ви са залегнали някои много важни а, констатации. Те са важни не само за конкретната тема, но и за доклада на някои наши членове във връзка с директивата за правата на потребителите. Действително, някои от проблемите, които засягате, са особено уместни за нас. Някои от въпросите, които казахте, свързани с приложното поле и някои припокривания на други аспекти, като например отношения а, между отделни а, търговци, а не потребители, както например в австрийския случай, е, също следва да бъде тема за размисъл и за по-нататъчни разисквания. И така. Мисля, че разполагаме с време да приканя колегите да направят а, коментари. Не зная дали някой от вашите сътрудници би желал да каже нещо или да преминем право към въпросите. Към въпросите. Да, след това ще имате възможност накрая да се изкажете. Искам да дам думата сега на докладчика ни да направи някои коментари. Освен това, други депутати, които искат да поставят въпроси или да направят коментари, са свободни да го направят. Господин Жова, госпожа Руле като докладчик в сянка, госпожа Стайлер, както и всички други, които биха желали. Но най-напред господин Жова. Благодаря, господин председател. Аз искам първо да благодаря най-сърдечно за представеното изследване, което е наистина с прекрасно качество. Става дума за една доста сложна тема и за това искам да се концентрирам върху три въпроса, които с удоволствие бих ви задал. Първо, саморегулирането. Вие посочвате, че то съществува в много държави членки, обаче информацията която се подава, е, че много държави членки все още нямат такива саморегулиращи органи, например Кипър, Малта, Естония, Латвия, Дания. И на мен беше казано, че в тези страни все още изграждането на такива органи е в самото начало. Аз искам да чуя от вас как оценявате вие реалността. Дали всички държави членки разполагат с такива органи? Господин председател, аз искам да формулира моите въпроси, е, групирайки ги в три групи. Става дума не само за отношенията между търговци, но и съотношенията между търговец и потребител. Ние виждаме в интернет, че броят на дискусиите по всички тези аспекти нараства непрекъснато. Днес фирмите са изложени в много голяма степен на въздействието на слухове. Аз ще ви разкажа един случай за филмата Перие, случай от преди няколко години. Известната фирма за минерална вода трябваше да изтегли от пазара стотици хиляди артикули, акциите на дружеството паднаха рязко на борсата и се твърдеше, че в тези бутилки има прекалено много въглероден диоксид. Обаче, в крайна сметка се оказа, че това не е верно, но с това беше нанесена много голяма вреда на фирмата. Също така въпросът за скритата реклама проличава във всички опити за предлагане на дефиниция на понятието реклама ако да речем се твърди, че нещо е лошо, това е, е обратна реклама и това е пак някакъв начин за повлияване на свободната дейност на фирмите. И сега за директивата за нелоялни търговски практики. Смятам, че това, което не функционира добре при тази директива е взаимодействието между държавите членки. Ако, например, срещу един производител се а, внесе иск и той трябва да се гледа в друга държава по друго законодателство, нещата са доста сложни и в такива случаи ще трябва да се а, подаде а, молба за правна помощ или за служебна помощ, а тези е, неща като процедура функционират е, много е, сложно. Има една един регламент за взаимната служебна помощ от 2006 година, обаче е много ясно все още, че е, тази е, практика все още не е наложена, т.е. този регламент не се прилага толкова активно в отношенията между държавите членки. Госпожа Рюле? госпожа Турнер. След това госпожа Стайлер и госпожа Граца Билт. Благодаря за това изложение. Аз го намерих много интересно от гледна точка и на директивата за правата на потребителите. Имам един въпрос по 13-та страница за пълната хармонизация – Разбирам, че черният списък е предизвикал известни проблеми. Не зная дали можете да преведете примери, но аз разполагам поне с един такъв пример от моята страна. От няколко години имаме забрана върху купони за намаляване на цената ние искаме да се примахнат а, заради нашите потребители. Има разбиране в Дания по въпроса, но а, тъй като тази забрана не е включена в черния а, списък, не можем да я запазим. Можете ли да ни кажете в какъв степен сте се запознали с а, примери от отделните държави? Мисля, че някои коментари по този конкретен случай биха били полезни за останалите. Благодаря, госпожа Стайлер, следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря за направеното представене. Ние имаме различия в държавите член, всички купоните, ако бъдат примахнати в Шотландия, хората ще бъдат скандализирани. Това, което ме интересува обаче, е това, което казахте за отношенията между търговците. Например, когато става дума за City Guides, ако този въпрос беше засегнат, ще да се избегнат проблемите за отношенията между потребителите. Също трябва да се говори повече. Не винаги хората се оказва, че са купили това, което са смятали, че са купили. Благодаря ви за представенето. То ни дава доста възможности за размисъл. Председателят, доколкото се изпомням, когато обсъждахме директивата за нелоялните търговски практики, въпросът за приложното а, поле а, беше засегнат. Ние не искахме това приложно поле да бъде твърде широко и да представлява пречка за бизнеса. Това е само един а, коментар. Госпожа Краца Билт, след това господин Шваб, а, след което ще чуем отговорите на експертите. Благодаря, господин председател. Сигурно тези, които имат повече деца, сте а, сте били изправени пред труден е, избор в е, супермаркета е, между широката гама от продукти, които се предлагат, особено такива, които са, в които са включени някакви играчки. Затова считам, че ние а, трябва да а, внимаваме и да осигурим най-голяма защита на най-уязвимите. Това са а, децата. Благодаря, господин председател. Господин Шваб има думата. Аз смятам също, че изследването е изключително интересно, но имам допълнителен въпрос във връзка с реализацията. Основният проблем при минималната хармонизация е, че държавите членки е, наистина не могат да прилагат е, в е, пълнота съответните актове. Обаче, например, в Великобритания, когато се транспонираше регламента в Германия и в Австрия, в рамките на националните им законодателства, свързани с защита на индустриалната собственост, там като че ли не се видяха много ясно какви са е, последиците за потребителите. И за това е, искам да ви попитам защо е, в Обединеното кралство този регламент е транспониран по-добре и функционира по-добре. Uh, um, Има ли други колеги, които искат да вземат отношение в този първи кръг? Господин Черковски. Кратък въпрос за объркването между търговци и бизнес, особено когато става дума за търгове онлайн. Какво означава подвеждащо за потребителите? Ако един бизнес се окаже просто търговец, който предава, продава стоки втора ръка, и създава впечатлението, че предлага нещо много изгодно, което на практика не е така. Защото онлайн действително тази разлика между предприятие и търговец се размива. Преди да дам думата на експертите, искам да приветствам като наши гости от комисията, които са добре запознати с нашата работа в комисията по директивата за нелоялните търговски практики. Искам да приветствам и специалната делегация от UMP Франция. Сред тях, може би, ще има и хора, които ще прилагат директивата за нелоялните търговски практики. Така че искам да ги приветствам най-сърдечно. С добре дошли в нашата комисия. Бих искал сега да дам възможност на експертите да отговорят. Може би професор Хофер, след това вашите колеги също ще имат възможност. Благодаря за поставените въпроси. Може би да поясня нещо. Ще започна с предпоследния въпрос. За пълната хармонизация става дума, не за минимална хармонизация в директивата за нелоялните търговски практики. Аз не изчитам, че в Обединеното кралство транспонирането е по-добро, отколкото в Австрия или Германия. По-лесно е, когато става копиране директно и се включва в националното законодателство. Не се казва, че един или друг технически избор е по-добър в сравнение с останалите. Сега да се върна първия въпрос, свързан с саморегулирането. Съгласно Европейската а, организация, която е шапката, съществуват такива органи за саморегулиране всички държави членки, но не ние сме разпратили въпросници до всички 27 държави членки, затова не знаем как това действа в Малта, Естония или Дания. Колкото по-развит е законодателството в сферата на, на конкуренцията, толкова по-слаб е ефекта на саморегулирането. Ik begrijp dat ik ook Nederlands kan spreken. Ja. Dank u wel. Ik wil graag een antwoord geven op de Чувам, че мога да говоря и на холандски и за това искам да кажа нещо по втория въпрос, който беше поставен от господин Живан. Въпросът, който е свързан с а, а, Случая с Перие и дали трябва такива случаи да се разглеждат като нелоялни търговски практики. Европейският съд даде вече отговор възоснова на член 10 от договора за човешките права. Допуска се да се правят отрицателни твърдения, т.е. да се твърдят отрицателни неща за дадена фирма. Това е рамката, която се задава и правилата, които ние сме приели във връзка с увреждащи твърдения. Отговора на това ние не можем да го дадем в рамките на директивата за сравнителната реклама, защото тук фактическите обстоятелства, които се уреждат, са други. става дума за прилагане на принципа на свободно изказване на мнение. Той би трябвало да се приложи тук. Благодаря. Um, come back to the third question on the regulation 2004. Сега по... Сега по регламента 2003-2004. Регламента 2006 за сътрудничеството между агенциите за правоприлагане в сферата на защита на потребителите. Не става дума за индивидуалните права на потребителите, за сътрудничество между агенциите. Съгласно изследване, направено от Европейската комисия, са констатирани някои забавения, също струва скъпо завеждането на, на дело в, в друга а, страна. Но ако няма прилагане на директивата, както беше даден пример тук с а, защитата на правата на, на пътниците, когато не се а, прилага разпоредбите, те не са от особена полза. Що се отнася до пълната хармонизация и приложение първо, така наречения черен списък, който не действа добре. Целта на черния списък е да даде известни насоки на националните е, съдилища, какво се смята за приемливо и не от наша гледна точка. Въпреки това трябва да се представят е, доказателства по приложение едно. Например, точка 28 от приложение 1, свързани с въпроса за защита на децата, там се казва, че децата не могат да бъдат обект на реклама, което да ги кара да настояват родителите да им купят нещо. Този въпрос се разрешава по различен начин в държавите членки за деца на различна възраст, под 7 години или под 12 години. Така че се налага известно тълкуване. И действително прилагането не се оказва толкова успешно, колкото се очаква. Що се отнася до пълната хармонизация, беше споменат случая с купоните в Дания. Има вече две дела, които, по които е дадено предварително стигна, съде е стигнал до предварително решение в Германия. Могат да се очакват и допълнителни решения. Държавите членки трябва да положат повече усилия за прилагането на директивата или да адаптират националното си законодателство към а, директивата. За City Guides сега. Да, практиката на фирмите, които предлагат такива пътеводители за отделните градове. Е, ние сме обобщили в е, един доклад от е, преди няколко години, където бяха направени препоръки. Искам да напомня, че в други директиви, например в директивата за заблуждаващата и сравнителната реклама, да се включат подобни неща. Това беше едната препоръка. За именно ставаше дума и за тези черни списъци, където е, някои е, практики между търговци бяха обявени за недопустими. Например, една от тях е, е изпращането на сметки или фактури, които не са всъщност фактури. Това са така наречените е, фактури, които засягат е, малки е, фирми, които произвеждат такива пътеводители за градовете и така нататък. Благодаря. Останалите въпроси се отнасяха до защитата на децата, и как се е, прилагат дефинициите при продажби в е, eBay. Също по точка 28 от първо приложение, е, отново искам да се позова на него, че не, се, не трябва да се допуска превръщането на децата в обект на реклама, което да ги кара да карат родители си да им купуват определена вещ и че това е недопустимо. Освен това в член 5 е, в алинея 2 точка Б се казва, че става дума за специална група от потребители, ако става дума за много млади потребители, те могат да бъдат считани за такава отделна група. Има групи потребители, които се нуждаят от специална защита. Разбира се, това трябва да се приложи на практика, така както постановява съда. По отношение на търговците, които продават чрез eBay обикновено стоки втора ръка. Действително е размита разликата между едноличен търговец или търговец, който се разглежда като предприятие, търговско предприятие. Не е много ясна разликата между потребител и бизнес – Ако е power seller, той се счита за бизнес, за фирма. Има ли други желаящи? Има ли други от групата експерти, които искат да отговорят? Председателят, може би, господин Амамонти, да отговоря на някои въпросите. Бяха поставени интересни въпроси, свързани с подвеждащата реклама. Говори се също и за прилагането на директивата за нелоялните търговски практики. Тези два въпроса са много тясно свързани. Всичко това е много интересен материал, който не е проучен в достатъчна степен, но за нас е интересно да научим вашият анализ от прилагането на директивата който е, е, това е въпрос, който се разглежда от нашата комисия и по време на предишния мандат на парламента. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на вашата комисия за това, че възложите тези две чудесни изследвания, които предоставят полезна информация за някои от най-често срещаните нелоялни търговски практики онлайн, както и съдържат важни аспекти, свързани с прилагането на директивата. Дават се и насоки за евентуалните трудности с прилагането на законодателството в държавите членки. Убеден съм, че тези изследвания ще бъдат от интерес за господин Жован при изготвянето на неговия доклад за ефекта от рекламата върху поведението на потребителите. Освен това, те със сигурност ще бъдат отчетени и от Европейската комисия при подготовката на доклада за директивата за нелоялните търговски практики, който предстои да се изготви следващата година. Искам да се спре на две конкретни теми, за правната сигурност и за правоприлагането. Що се отнася до въпросите на правоприлагането, директивата изцяло хармонизира съществените разпоредби на държавите членки по нелоялните търговски практики, без да засяга системите за правоприлагане в самите държави членки, защото традициите, правните традиции на държавите членки по прилагането варират. От една страна има страни като Германия, тя е в мълценство, където имат е, система за частно прилагане, а други страни, като Обединеното кралство или Италия, там имат преобладаващо системи за а, публично прилагане, както беше посочено в съобщението на Комисията по правоприлагането от миналата година в сферата на защита на потребителите. Ефективното прилагане на законодателството за защита на потребителите изисква оптимално съчетаване на частно и публично прилагане, като публичното прилагане има превес във всички случаи. Ние считаме, че би било най-добре, ако тези изследвания отчита, не отчитаха а, страни, които са приложили своевременно директивата Ирландия, и Италия, където органите за а, прилагане постигат а, забележителни резултати чрез налагането, например, на глоби Относно правната сигурност, това е рамкова хоризонтална директива, която съдържа абстрактни понятия, така както вие сте посочени и в проучването. И тук са необходими известни насоки. По наше мнение, Целта на комисията е да се засили правната сигурност по прилагането на директивата. Имам предвид основните насоки, публикувани миналата година от комисията. Това е един жив документ, който се осъвременява регулярно от комисията с течение на времето. Имам предвид също и правната база която възнамеряваме да създадем от ноември на тази година, където при която националните а, законодателства а, и съдебната практика на Съда на, Европейските, на Европейския съюз ще бъдат съпоставени. Сигурно ще има повече дела, които ще се завеждат в съда на Европейския съюз. Ще има също и повече дела в, на национално ниво. Затова трябва да има едно общо разбиране за разпоредбите на директивата. Само малко на брой от държавите членки транспонират на време директивите. Повечето от страните се забавят, а други се забавят прекомерно много при транспонирането на директивите. И в заключение бих искал да кажа за прилагането, трансграничното прилагане. Имаме регламент за защита на потребителите по отношение на прилагането. Така че целта е, е да се решават такива трансгранични случаи, да се защитават колективните интереси на потребителите. Не става дума за защита на индивидуални интереси на потребителите. Какво става, ако една нелоялна търговска практика засегне колективния интерес на потребителите през границата в друга държава членка. Когато бъде заведен иск от такива потребители, ако се оказва, че съответната практика действително засяга сериозна държава членка. Трябва тогава да се има а, предвид мястото, където е седалището на търговеца, да се направи разследване на съответната практика и да се сложи край, ако бъде установено, че тази практика е нелоялна. Но а, тук се отчитат преди всичко колективните интереси на потребителите. Чудесно. Благодаря на експертите, на господин Монти и на останалите. Щях пак да дам думата на докладчика за заключителни думи, а, но имаме още време малко, така че ако още някой иска да зададе въпроси, може и по-нататък да ви зададем допълнителни въпроси, защото е много обширен а, доклада. Ще дам думата тогава, след като нямаме други желащи, но господин Жовен. Благодаря, господин председател. След нашето днешно заседание, както и след последното заседание в комисията, мога да направя следните заключения. Първо, във връзка с отношението потребител-реклама. Има два случая, които са много ярки в случая. Първо, представяне на рекламата като е, нещо много коварно. Това е първия капан и втория капан е рекламата да се представя твърде наивно. Рекламата е необходима като средство за е, осигуряване на плавен ход на економиката, но също така и за осигуряване на свободен избор на, производител, на потребителя. Като условието е рекламата да бъде е, прозрачна, и лоялна. Има а, някои доклади по собствени инициатива, които бяха споменати, а, а тук искам да посоча как рекламата се отразява върху поведението на потребителите и то в четири страници. И за да направя това, трябва да се направи известен подбор и то е следния. Многократно беше казано, че е въпросът за защитата на най-уязвимите лица и най-вече на тези лица трябва да се отдели особено внимание в нашия доклад. И второ, много важно, средствата за комуникация технологиите се развиват много бързо, но и рекламата. Кой си е мислил преди няколко години, че вие ще можете да четете вашите лични електронни писма, и по тази причина може да ви бъде изпратена реклама, която е съобразено с вашето лично поведение. Тоест има значи възможност някой да чете частната ви кореспонденция, електронна кореспонденция и да ви изпраща целенасочена реклама, съобразена с вашето поведение. Това е една доста нетрадиционна форма на реклама. Рекламата в интернет – е, трябва да бъде вероятно вторият е, важен елемент в този доклад. Имам предвид е, доклада за въздействието на рекламата върху потребителя. Разбира се, тук трябва да се действа и чисто педагогично. Разбрахме, че колкото по-интелигентна, колкото по-усъвършенствана става рекламата, колкото по-финни са нейните методи на въздействие, толкова по-информиран трябва да бъде бъде потребителя. Той трябва да бъде а, гражданин, който да разполага с най-новата информация. И тук а, имам предвид а, чисто педагогическия елемент, разяснителната работа, която трябва да бъде в много широк обхват. Беше посочено от комисията за нелоялните практики, имам предвид нелоялните търговски практики, а именно, че при тази директива трябва да се направят съответните заключения и полуки и това се опитваме да направим е, благодарение частично и на а, това, което чухме днес. Сега за графика. представена на доклада през, в комисията, ако сте съгласни, на 13 септември, след това срок за внасене на изменения до началото на октомври, до 5 октомври, а, е, ми беше предложено като срок – и е, след това гласуване в е, комисията ИМКО в края на октомври, някъде 26-27 октомври. Не знам дали вие имате същите срокове, господин председател. а смятам, че това би било разумно, за да можем ние да е, е, си помислим достатъчно какво може да се направи в тази сфера и да се подготвим добре report. Благодаря, да. Значи потвърждаваме графика, очакваме а, заключенията. Междувременно ще се възползваме от а, изследванията, които дават а, богат материал за размисъл а, и по-общи такива, свързани с хармонизацията на защитата на правата на потребителите. Благодаря на господин Монти, че ни напомни, че следващата година ще се изготви преглед на директивата от страна на комисията и в някакъв момент нашата комисия ще трябва да се включи в този процес, така че координаторите трябва да вземат предвид и това, което планират заседанията за следващата година. Искам да благодаря на експертите още веднъж. И съм сигурен, че ще имаме и други възможности да ги каним, тъй като през следващите 18 месеца ще се занимаваме основно с защитата на потребителите. С това бих искал да закрия заседанието. Ще продължим работа днес след обяд в 3 часа. но Нека да ви напомня, че следобедното заседание няма да е тук в тази зала, ще бъде в 3E2 е на сградата от среща. Е, моля, не си оставяйте тук е, материалите. Две точки имаме от дневния ред. В 3 часа ще продължим разговорите по стандартизацията в Европа, а след това ще чуем доклада за а, е, програмата за действие а, от Стокхолм и гражданското право. Благодаря ви, това е за сега.